Председателката, добро утро, уважаеми колеги. Продължаваме работа. Приемане на дневния ред. Няма искания за изменение в дневния ред, с което той се счита за прият. По точка 2 ви обръщам внимание на бюлетина на комисията ни и указания в него езиков режим. Нямам какво друго да кажа по тази точка. Заседанието ни ще се излъчва на живо по интернет в целия свят. Моля, пригответе си картите за гласуване. Ще имате нужда от тях. По точка трета, програма на Европейския съюз за борба с измамите, докладчик е колегата Санчес Нейра. Искате ли да вземете думата? Eh, Благодаря, Госпожо председател, съвсем накратко искам да кажа, че много хубаво работихме с колегите, които представиха изменения от различните политически групи. 44, 45 и 36 са измененията, които не подкрепям не заради съдържанието, а защото не отговарят на тази регулаторна рамка – Иначе не виждам никакви други трудности и сме готови да гласуваме. Благодаря ви. Изменение 44 за, против, още веднъж 44 за, против, въздържали се, отхвърля се 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се. Мога само да допусна как гласуват някои от тях. Седмо за, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно. Изменение 7. Моля, гласувайте. Jetzt haben es, ne? Super, danke.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 но не е много ясно какво е съотношението на силите днес. Край на гласуването. Приема се 46 за, против, въздържали се. Приема се Буч 5. Няма да гласуваме по него. 12 за, против, въздържали се, приема се 13 за, против, въздържали се, приема се 14 за, против,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 34 за, против, въздържали се, приема се 55 за, против, въздържали се, приема се 56 за, против, въздържали се, приема се 35 отпада, буч 1 за, против, въздържали се, приема се буч 2 за, против, въздържали се, приема се Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Буч 3 не се гласува, 36 за, против, въздържали се, отхвърля се 37 за, против, въздържали се. Проверка по 37. Край на гласуването. Приема се. Буч 4 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 1 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против,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 с приетите изменения. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуването е поименно. Приема се с 17 гласа за, няма гласове против. Поздравления за докладчика. Преминаваме към становището за ОСП.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 20 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка по втората част на изменение 20. Приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 31 с устно изменение. Няма възражения. За, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 с устно изменение. Няма възражения срещу него. За, против. Може ли да проверим по 33? Край на гласуването приема се. Don't worry. Nummer 2 dafür. Четвърто за, против. Може ли да проверим по 4? Das ist angenommen.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 са Фонда за гарантиране на земеделието и Фонда за развитие на селските райони. Докладчик е господин Целер, който не е тук, никой не го представлява. Гласуваме. 11-то изменение за, против, въздържали се, приема се 12 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 12? Приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се. Може ли да проверим изменение 14? Е, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, против, въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, отхвърля се 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 20 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте по 20. Приема се. 21 за,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 Това са рисковете на професията. Съжалявам, не мога да направя изключение. Докъде бяхме стигнали? 33. Отхвърля се 34 за, против, въздържали се. Може ли да проверим и по 34? <laughs> Отхвърля се 35 за, против, въздържали се, приема се 37 за. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 36. Е отхвърля се с голямо мнозинство. 38 и 39 идентични за против, въздържали се. Може ли да проверим и по 38 и 39? Приема се 40 и 41 за, против, въздържали се. Приемат се 42 и 43 за, против, въздържали се. Приемат се 44 и 45 за, против, въздържали се въздържали се, приемат се 2 и 46 за, против, въздържали се, приемат се 47 и 48 за, против, въздържали се, приемат се 49 за, против, въздържали се. Може ли да проверим по 49? Край на гласуването. Отхвърля се 50 за, против, въздържали се. Електронна проверка и по 50. Съжалявам. Отхвърля се 51 за, против, въздържали се, приема се 52 за,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 Да, отхвърля се. Благодаря. Извинявайте. 59 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 60 с устно изменение. Няма възражения. За, против, въздържали се. Отхвърля се 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се 62 за, против, въздържали се. Отхвърля се 63 за, против, въздържали се. Електронна проверка по 63.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 въздържали се, приема се 70 за, против, въздържали се, приема се 71. Електронна проверка по 70. Приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се. Електронна проверка и по 72. Приема се 73 за, против, въздържали се. Приема се 74 за, против, въздържали се. Може ли да проверим и по 74?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 Трябва да проверим и по 7. 7, 7 чек. Гласуваме електронно по 7. Und der Check ist. Irgendjemand fehlt noch. Липсва още един глас. Край на гласуването. 8 за, против, въздържали се, приема се. 96 отпада, 97 за,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 können weitermachen. Tagesordnungs Готови сме да продължим. Точка 6 от дневния ред. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите ОЛАВ по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на ОЛАВ. Става дума за документ, изготвен от комисията, обект на съвместно вземане на решения. Аз съм докладчик. Разполагате с доклада. По него има около 110 изменения. <clears throat> Около час е предвиден за разискванията по доклада. Добре е дошъл на генералния директор на ОЛАВ господин Итала и на неговите сътрудници. Радваме се, че сте тук. Поканихме и представители на надзорния съвет на ОЛАВ за участие в дискусията. Те ще се изкажат по-нататък. Както става видно от доклада, като цяло приемам предложенията на комисията за изменения в регламента за ОЛАФ. Помня последната процедура по преразглеждането му. Тя продължи 7 години. Сега горещо се надявам, че държавите членки в лицето на съвета ще работят малко по-бързо, тъй като според очертания план трябва да започнем триалога преди европейските избори. Подкрепям предложението регламента да бъде приспособен към промените в условията. Тези промени ще настъпят чрез създаването на Европейската прокуратура. През 2017 е направена оценка, от която са на лице и съответните полуки. Приветствам тези полки. Тази оценка е важна според мен, тъй като по-голямата ми част от предложенията ми се основават на нея. Една от констатациите в оценката е, че ефективността на разследванията на ОЛАФ трябва да бъде повишена за целта трябва да се изяснят правилата за проверките и инспекциите по места в държавите членки. Освен това трябва да се улесни и достъпът до банкови сметки. Това са предложенията на комисията, които приемам. Приветствам също така и изяснения и упростявания в рамките на процедурата. Проведохме семинар по темата. Говорихме на този семинар по въпроса за това дали предложението на комисията е достатъчно, за да гарантира сътрудничеството с Европейската прокуратура и за да повиши полезността на разследванията на ОЛАФ, когато Европейската прокуратура му поръчва такива. В това отношение, според мен, комисията няма да реши съществуващите проблеми с предложението си. Когато става дума за извличане на полуки, мисля, че може да си извлечем още някоя друга полука от миналото. Тази част от доклада ми може да се обобщи последния начин. Правилата за взаимодействието с Европейската прокуратура трябва да бъдат доуточнени. Предлагам такива доуточнения. Предлагам, например, упростяване и рационализиране на правилата за предварителното разследване. Предлагам също така да се подобри и сътрудничеството с държавите членки. Това е един голям проблем, тъй като няма обратна връзка за предложените от Олаф последващи действия. Няма да Нека ви припомня също така и споровете с надзорния съвет за това какви документи трябва да се предоставят на съда и какви не. И тук излизам с предложения, тъй като в крайна сметка става дума за процесуалните права на засегнатите лица. Освен това, предлагам да не се прави разлика между външни и вътрешни разследвания. Това е най-видната и може би най-осезаемата промяна, която предлагам. По технически съображения за нея ще са необходими и много други е, предложения за изменение. Става дума за член 3 и член 4 но всъщност предлагам да се заличат действ, някои действащи разпоредби и да се слеят някои части от текста тук. Имам основателни съображения за премахването на разликата между вътрешни и външни разследвания. Изложихме аргументите си на миналата дискусия, но не можахме да постигнем напредък по време на преговорите. Защо трябва да се премахне тази разлика? <clears throat> когато не са засегнати служители на Съюза или институции на Европейския съюз, правенето на разлика между вътрешните и външни разследвания на практика се оказва безполезно, тъй като много от от разследванията са и двете. Предложението на комисията доближава една до друга формулировките за вътрешните и външни разследвания. Става дума за член 11, параграф 3 тук поставям акцента, тъй като според мен е важно да се премахне тази разлика, най-вече в светлината на предстоящото сътрудничество с Европейската прокуратура – така ще се създадат уеднаквени правила за разследванията. Засегнатите лица също по-лесно ще разберат какви правила са приложими към тях по конкретното разследване и най-вече кои са конкретните им процесуални права. Чрез създаването на Европейската прокуратура ще се усложнят правилата, уреждащи разследванията на ОЛАФ. Ще продължи да има самостоятелни разследвания на ОЛАФ, както по измами, така и по нередности, не свързани с измами. Европейската прокуратура може да се задейства само над определен прак. За всички случаи под този прак ще отговаря Олаф. Така че в бъдеще ще има разследвания провеждани само от Олаф. От друга страна, Олаф ще се задейства по искане на ЕПО, на Европейската прокуратура, ще допълва и нейните разследвания. Към всичко това се добавя и разликата между вътрешните и външните разследвания, която допълнително осложнява нещата. Подробно обсъдихме въпроса и в крайна сметка решихме да намалим нивото на сложност, там където това е възможно. Що се отнася до процесуалните права на засегнатите лица, съм внесла редица изменения, като, например, предложение за изясняване на статута на бюрата на европейските депутати, вече сме говорили по този въпрос. На доста късен етап от процедурата внесохме това предложение поради ред причини. Поради това то не можа да бъде взето предвид. Сега го внасям повторно. То ще доведе до съществена промяна засегнатите лица ще могат да се запознаят с окончателния доклад на ОЛАФ. Предлагам и това разгледах и един заключителен доклад от 2014 година. В него комисията предлага да се назначи служител, отговарящ за контрола, който в процеса на процедурата ще може да приема и разглежда жалби. Връщам се на това предложение на комисията. Предлагам този служител, отговарящ за контрола, да бъде назначен в надзорния съвет. Единствено чрез този служител надзорният съвет ще може да упражнява контрол върху текущи процедури, иначе разполага с правомощия само за вече приключили процедури. Освен това, предлагам и възможност да бъде анулиран доклад на ОЛАФ. Предлагам също така да се закрепят правилата за процедурите под формата на делегиран акт. Госпожа Яла Сендер вероятно помни, че вече беше внесла изменение по този въпрос, поиска тази разпоредба да бъде включена в регламента. Много тежка битка водихме тогава срещу съвета. Би следвало да се кодифицира това, което правят служителите и как го правят. Необходимо е това, според мен. Затова и предлагаме комисията да изготви делегиран акт на базата на наръчника. Ще можем да приемем този акт или не. Други изменения. Премахване на приоритетите за разследване. В рамките на диалога с Олаф установихме, че този процес е тежък и бюрократичен. Освен това, надзорният съвет трябва да има по-широк достъп до информация. Става дума за членове 5, 6а и още няколко члена. Предлагам също така препоръките на генералния директор по-ефикасно да се изпълняват от държавите членки и компетентните институции. Предлагам също по-бързо да приключват разследванията. Към момента се предвижда след 12 месеца Олаф да се обърне към надзорния съвет. Аз предлагам този срок да е 9 месеца. Допустимостта на докладите на ОЛАФ в рамките на административни процедури и съдебни производства в държавите членки. Искам да се предвиди това. Подобряване на сътрудничеството с ЕПО. Освен това, предлагам и процедура за освобождаване от отговорност на генералния директор на ОЛАФ. Господин Итала, моля да не го приемате лично. Това предложение се основава на опита ни от изминалите години. Крайният срок за измененията е 13 февруари, 14 часа. Ще гласуваме тук на 5 март. Гласуването в пленарната зала ще е през април. По време на следващата Страсбургска сесия ще се опитам да организирам заседание на докладчиците в сянка, за да изясним и други въпроси, които са важни за вас. Съжалявам, че се изказвах малко по-дълго. Сега думата имат докладчиците в сянка, ако желаят. С удоволствие. Ще се изкажа. Благодаря ви, госпожо председател, за подробното изложение, както и за щателната ви работа. Онова, което предлагате, се ползва повече или по-малко с моята подкрепа. Много е важно пред... да се подобрят действията на ниво институции и държави членки. Необходими са също и по-силни процесуални гаранции, най-вече светлината на сътрудничеството с ЕПО Непременно трябва да се избегнат и при покривания между работата на ЕПО и ОЛАФ. Събраните доказателства трябва да са допустими на следващ етап по време на съдебни производства. Има нещо, от което не съм съвсем удовлетворен. Става дума за това как да се подхожда към държави членки, които не участват в работата на ЕПО ще трябва за тези държави правилата да са колкото се може по-ясни, за да има процесуални гаранции и правна сигурност. Много е важен този момент, според мен. Трябва да се гарантират и в тези държави членки възможно най-ефикасни последващи действия. А що се отнася до служителя за контрол в надзорния съвет, не съм съвсем наясно все още при положение, че този служител не може да излиза с обвързващи предложения, как може да ни е от полза? Ще трябва да обсъдим този въпрос. Ще трябва да поговорим и за това доколко ще трябва да се разширят правомощията на надзорния съвет. Това са двата въпроса, които трябва да обсъдим. Предлагате бюрата на евродепутатите да не спадат вече към компетенциите на ОЛАФ. Ще обсъдя с госпожа Яла Сендер какво е най-доброто решение тук. Искам да поставя особен акцент върху измамите с ДДС и ДДС. Те спадат към финансовите интереси на Европейския съюз. Затова, когато правим оценка на регламента за ОЛАВ. Процедурите трябва да бъдат приспособени към работата на ЕПО. След 5 години ще трябва да се направи междинен преглед, за да се премахнат установените недостатъци. А иначе със сигурност ще има още някои моменти, които ще трябва да бъдат обсъдени и надявам се, че ще работим конструктивно заедно. Председателката, благодаря ви. Много добра идея ни дадохте за оценката на регламента. Как можах да забравя за това? Господин Стас. Ehm, благодаря, госпожо председател. Имам няколко коментара. За мен предложението на комисията е добре, добре балансирано. Особено е, взаимоотношенията между Олаф и ЕПО. Мисля, че във вашия доклад също се изчистват тези взаимоотношения. Три коментара искам да направя. Повечето от предложението, които се правят тук, имат отношение и към е, Европейската прокуратура и е, към Европейския надзорник за личните данни. Ние подкрепяме тези предложения. Второ, да се заличи разликата между вътрешни и външни разследвания – трябва да сме сигурни, че правомощията, които има Олаф, е, ще бъдат запазени за вътрешните проверки. Това е много важно. Трето, въвеждането на задължения, не на възможност Олаф да започне разследване в случай на измама или корупция в е, в съдебната система, това трябва да бъде подкрепено. Оставам също така с впечатлението, че проблемите, които се сблъска Олаф в миналото, трябва да бъдат обсъдени, за да имаме своите полуки. В момента, като че ли Олаф така е твърде много ограничен Сложили сме му на усмирителна риза. Не следва да е така. Що се отнася до предложението е, асистентите и други членове на парламента да бъдат изключени от е, разследвания, започнати от страните членки, ние не сме много склонни да се съгласим с подобни клаузи. по отношение на депутатите и техните агредитирани асистенти, ако нещо направим, мисля, че стигаме твърде далеч, ако не даваме възможност Олаф да се нама, намеси. Това са най-общо нашите коментари. Колегата Новаков. Благодаря. Приветстваме доклада и предложението на комисията. Особено в последните няколко години страните членки и гражданите си дават сметка, че ОЛАФ е институцията, която е в състояние да открие грешки и пропуски в използването на европейските средства и да предложи съответни мерки. Ние сме наясно, че капацитета на тази агенция може да бъде и по-широк. И ефективността й може да бъде подобрена, да стане по-добра от това, което се бе постигнато в последните няколко години. Знаем какви са проблемите. Наред с Европейската прокуратура, ОЛАФ също би могъл да намери по-удачна формула за е, защита на средствата на дънокоплаците. А що се отнася до Европейския парламент и нашите предложения, според мен трябва да ги обсъдим по-подробно, да, да излезем с различен поглед. Ежедневната дейност на ОЛАФ в това отношение можем да подкрепим предложенията на комисията и да търсим и други начини е, ОЛАФ да има възможност да участва в разследвания в страните членки, така че тези, които злоупотребяват с европейски средства, ефективно да бъдат откривани и съответно да бъдат, да, бъдат възстановявани средствата, лицата да бъдат изправени пред съда. Защото разследванията на Олаф е, често излизат с е, препоръки, за това какво трябва да се направи, но то не се прави. Много е трудно да обясним това на гражданите. Може, редно е да завишим правомощията на ОЛАВ, да разширим капацитета и ефективността и особено в сътрудничество с ЕПО. Настоящото управление на ОЛАВ, според мен, има пълните възможности да се справи с този проблем. Очаквам и гласуваното и измененията. Надявам се, че ще приключиме с работата тук през този мандат, така че да започне следващия непосредствено триалога. Благодаря. Ще взема отношение по някои от коментарите по-нататък. Няма други желаящи да се изкажат. Извинявай, днес не те видях. Sí, gracias, Много благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря за работата, която извършихме, тъй като сега се надявам, че ще успеем преди края на мандата, който наближава. Истината е, че има елементи, по които ми се струва, че можем да работим, тъй като сме ги обсъждали заедно. И съм съгласна с изложеното от господин Кон. Ние наистина сме в преходен момент с предстоящата нова Европейска прокуратура и промените в ОЛАФ. промени, които трябва да се направят, за да се избегнат по-големи злини. Ние е, знаем, че в миналото имаше доста спорни моменти в работата на Олаф и именно за това има предложени изменения. Отново се питаме как работи Олаф заедно с надзорната комисия? Могат ли да си съдействат в по-голяма степен, вместо да водат битки една с друга? Тъй като ми се струва, че първоначалната идея беше да работят заедно и надзорната комисия да защитава независимостта на Олаф и пред комисията и пред други институции. Освен това, ние винаги сме говорили за това, че трябва да има процесуални гаранции при разследванията. Имаме този прословут наръчник, но ние имаме някои проблеми с следователите от Олаф. Ние сме в една сива зона. От тук произхождат и множество проблеми. Мисля, че ние трябва да се задълбочим повече в нашия анализ и в крайна сметка да настояваме за необходимото сътрудничество между Олаф и неговата комисия за надзор. Защото предстои преход и трябва да се запитаме какво е бъдещето, след като имаме тези сиви зони дали може да се случи така, че Олаф работи по случаи, които са в компетентността на прокуратурата и обратно. Би трябвало да сме обединени в своите действия. Принципно, след като искаме да има такава надзорна комисия, трябва да се помисли и за някакъв арбитражен момент, тъй да се каже, така че да сме сигурни, че Олаф се занимава с това, което отговаря на правомощията му, а не да има произволни намеси в мандата на Олаф след създаването на прокуратурата. Трябва да се замислим. Едно е да дадем мандат е, и, както се случи с надзорната комисия, и друго е да разгледаме темата в цялата и сложност и подробности. За надзорната комисия ще има повече възможности, но и Олаф трябва по-ясно да знае какви са границите от една страна и от друга страна правомощията. В момента нещата са доста несигурни. Именно за това ние искаме да засилим мандата на Олаф и в бъдеще да помислим и за нови задачи, например този елемент на арбитраж. Аз бих искала той да се обвърже с комисията за надзор, а не да се създават някакви нови органи. Не се ли реши този въпрос, трябва да имаме предвид, че ние без друго сме в несигурна ситуация, няма достатъчно ресурси и директора на ОЛАВ ще трябва да работи много усилено но същевременно ще трябва да има и много ясни процедури, за да не се стига до конфронтация. с администрацията или с институциите. Така че предстои ни работа. А за отношенията с парламента, мисля, че принципно идеята за процесуалните гаранции трябва да бъде подсилена – трябва да сме сигурни, че наръчникът е достатъчно прозрачен, че има правни гаранции. Трябва да се знае какво е позволено да се прави и какво не, тъй като разследващите лица от името на ОЛАВ са различни в различните държави членки. Това е различна култура – затова искаме тези процесуални гаранции за всички разследвани. Не бихме желали Олаф да бъде източник на недемократичност и някакви проблеми, за които си има критерии. Тук има и политически момент, който също е важен. Така че ние ще продължим да работим с господин Кон, за да подобрим текста. Но имаме едно много добро предложение. Благодаря. Благодаря ви, няма други желащи да се изкажат вече, господин генерален директор Итола. Госпожо председател, уважаеми депутати, много съм е, благодарен за възможността да присъствам тук. Благодаря и на госпожа докладчика Гресле за много изчерпателния доклад по толкова важна тема. Като генерален директор на ОЛАФ оценявам вашата загриженост за ефективността на разследванията на ОЛАФ и искрените ви е, усилия да ги подобрите посредством измененията, предложени в доклада. Европейския парламент и комисията имат една цел да защитават бюджета на Европейския съюз. Благодаря за вашата подкрепа в е, усилията да подобрим ефективността на ОЛАФ е, с е, по-стиковани правомощия в страните членки. И също за възможността да има достъп до информация за банкови сметки и повишаване на капацитета на ОЛАФ да разглежда измами с ДДС. Това са основни предпоставки за, уста... за успеха на нашата организация. Вие предлагате и изменения за повишаване на ефективността на разследванията, също за използване на лични устройства. Най- е, широките е, изменения по отношение на ефективността е, е заличаването на разликата между вътрешни и външни разследвания. Това ще наложи ред изменения в е, текста на регламента трябва много внимателно да се обмисли както взаимодействието и последиците от такова изменение, така и потенциалния график за приемане на предложението. В доклада също се искат повече процедурни гаранции. Например, се предлага в, когато Олаф подкрепя ЕПО, да е, има възможност да прилага съответните процесуални гаранции. Тези изменения е трудно да се свържат с логиката на предложението на комисията, което не променя основния факт, че Олаф излиза с предложения, препоръки, а не задължителни решения. И то по отношение е, и има възможност да прави административни, а не наказателно-правни разследвания. Предложението променя много радикално нещата и затова може да бъде трябва да е част от много обмислен пакет, свързан с правомощията на ОЛАВ, допустимостта на доказателствата и правомощията. Това а, са мерки, които а, комисията предвиждаше на един последващ етап а, в преразглеждането на регламента. Освен това, по-добрата по защита на интересите, на, свързани с финансите на Европейския съюз, ще, само ще получат допълнителна подкрепа между, от сътрудничеството между ЕПО и ОЛАФ. Надявам се, че докладът ще осигури едно добро взаимоотношение между двете институции, но не би следвало в техните взаимоотношения едната да може да блокира дейността на другата. Затова трябва да се обмисли механизмът и графикът за избягване на подобни пречки. Нека да кажа, че е, очакваме е, дискусиите по досието и в настоящия състав на парламента и в следващия. Много дълго отлагане обаче ще наруши и бъде е, доброто сътрудничество между ОЛАФ и ЕПО и ще накърни и ефективността на дейността на ОЛАФ. Очаква се регламента е, за ОЛАФ да бъде е, изменен до 2020 и да започне работата на ЕПО. Затова призоваваме максимално да се свърши краткосрочно, за да може да се даде възможност да работят двете институции в защита на европейския бюджет. Благодаря, благодаря ви за честността. Вече достатъчно дълго се познаваме, достатъчно дълго познаваме и Олаф, достатъчно дълго обсъждаме проблемите му. Можем ли да продължим просто да ги обсъждаме, или пък да предприемем нещо. И последния път се опитахме да се наложим за някои неща, но има един проблем – който е изключително труден за решаване. Всяко изменение има две страни и човек трябва да прецени буквално в кой пъкъл да умре, но като че ли какъвто избор да трябва да направим, се сме принудени да изберем по-малката злина. Не може да се намери възможно най-доброто решение, трябва да се претеглят просто различните варианти. По въпроса за графика. Съветът все още не е приключил. Ние ще приключим преди той да е излязъл с общата си позиция. Какво прави съветът? изваждани от предложението на комисията, а ние пък се включваме. Ако не сме включени в обхвата на текста, по-нататък няма да можем да се наложим за нищо на съвета. Държавите членки ще прилагат своите трикове. Това никак не бе хубаво и миналия път. Няма да е добре да се допуска и в бъдеще. Така че ние ще продължим работа и ако комисията може да постигне компромис между нашите искания и исканията на съвета, то би било добре. Няколко думи за имунитета, тъй като доста колеги поставиха акцента върху този въпрос. Не става дума за това Олаф да не може да прави проверка на разходите за пътувания, например. Ако парламентът заподозре измама в това отношение, Олаф ще може да разследва. Единственото, което няма да може да прави е са проверки на място в кабинетите на депутатите. В моя случай една такава проверка не би имала никакъв смисъл, защото аз подавам документите си за пътувания на администрацията на парламент. Олаф ще продължава и в бъдеще да има достъп до службите на администрацията и да изисква от нея документи. Няма да може да го прави обаче по места в кабинетите на депутатите. Ако ще трябва да се направи такава проверка, то логично би било първо да се снеме имунитетът на депутата. Тогава Олаф би могъл да се намеси. Но иначе би било немислимо. Такава е процедурата и в държавите членки. Немислимо е без да ни се снеме имунитетът, да се правят проверки в кабинетите ни. Знам, че има различни мнения по този въпрос тук в парламента, но за нас в Германия би било немислимо нещо такова. Когато има подозрения за измами с заплащането на сътрудници или с разходите за пътувания, Олаф ще продължи в бъдеще да има достъп до документите, които се подават на администрацията, но не и до кабинетите на депутатите по въпроса за служителя, отговарящ за контрола. Предвиждаме този служител да наложи проверка на генералния директор. Това е изменение на предложението на комисията от 2014 година. Опитах се просто да копирам мненията на други или да възприема едно към едно техните съвети. Наистина сме изправени пред изключително трудна задача и, повярвайте ми, подхождам изключително смирено. Не исках да предлагам нещо прекомерно, но опитът ни от последните 7 години показва, че трябва да има някакви правила тук. Не може всичко да се остави в ръцете на генералния директор на Олаф. Генералният директор на Олаф играе изключително активна роля на всички етапи от разследването. Всъщност той дърпа конците на всички етапи от разследването. Никой друг генерален директор не разполага със същата власт. Затова би било добре да се предвиди и някаква разпоредба, която да предвижда назначаването на служител, който да упражнява контрол върху генералния директор. И не би трябвало този контрол да води до търкания, би трябвало да води в най-добрия случай и до нещо положително. Според мен тази разпоредба трябва да се предвиди в регламента. В противен случай по-нататък няма да се спазва. Не бива да зависи спазването и от конкретния човек. Опитваме се така да решим проблема. Не се знае дали това наше решение ще доведе до допълнителни проблеми в бъдеще. Нека се изкажа още веднъж в подкрепа на делегирания акт. Според мен Олаф е във възможно най-изгодната позиция в сравнение с други служби трябва да се кодифицират процедурите. При такива наднационални процедури ОЛАФ е единствената служба, която може да се намеси. Ако изобщо има служба, която може да кодифицира процедури, то това е ОЛАФ. И мисля, че трябва да има по-нататъчно кодифициране, ако искаме успешно да европеизираме цялата процедура. А тя може да се европеизира само ако се кодифицира. Преди време някой ми каза, че по отношение на Олаф в правно отношение оставаме в средните векове. И ако наистина го направим, ако останем в правно отношение в средните векове, то не можем да очакваме държавите членки нещо да направят. Трябва да има правомощия Олаф и хората трябва да са наясно какви са им правата, как могат да атакуват. 15 години минаха, например, от случая с комисар Дали и той все още не е сезирал съда. А какво да кажем за един обикновен гражданин? Така че може да има само предимства, ако се възприеме нашето предложение. Показаното от Инес за тъй наречените сиви зони. Толкова много сиви зони има. И може от време на време да се опитаме да хвърлим малко светлина върху тях. Разбира се, онова, което правим в никакъв случай не е достатъчно, но съжалявам, аз се справям толкова добре, колкото мога. Е, да, госпожо председател. Ако е, можем да се е, върнем на темата правомощия, които да има ОЛАВ за извършване на административни разследвания по отношение на евродепутати и асистентите им. Като казвате, че не, не е допустимо да влизат е, разследващи в е, офисите на депутатите, мога да кажа, че имаше случаи в миналото, когато биваха назначавани акредитирани асистенти, но те не работеха за депутата, за политическите партии, което е определено нарушение на правилника за акредитивните асистенти. Ако има наказателно правно разследване на базата на жалби, Олаф би следвал да може да разследва, да провежда разследване и да може да влиза и в кабинета на депутат. Какъв е проблема с това? В някои страни членки може би има различна защита за депутатите, но в края на краищата това е единствения начин да се извършват подробни е, разследвания. Защо да отнемаме на Олаф тази възможност? Те трябва да са тези, които е, да решават необходимо ли е. Ако нещо подобно се случва, разбира се, винаги трябва да се търси съгласието на председателято на, на парламента или генералния секретар. Няма да нахлуят и така в кабинета Олаф. Така че когато си има ясна разпоредба кое как да се прави с разрешението на председателя на парламента или на генералния секретар, би следвало това да е възможно. Просто да се организира по съответния начин. Това е моето мнение. Стеховски пита. Господин Ждеховски. Я velmi често с тебou souhlasím, ale tady já nevím, teda já не... много често съм съгласен с теб, но точно тук не знам. Е, някак си си представяш някакви е, драми, надали, е, Олаф, какво, надали ще нахлуе в парламента и ще каже, е, нали, в черни униформи и ще почне да вика, пазете се, ние сме Олаф. Но въпросът е защо по принцип е необходимо да влезе Олаф в кабинетите. Нека да чуем. Олаф има право да ни разследва. Ако аз съм извършил измама, нека съответните власти да разследват, но може би не разбирам, може би не разбрах и това, което каза Инес. Въпросът е как точно да се извършват тези неща. А, нека да има възможност да подават евродепутатите всички документи, да се прави разследване, но да не влизаме в такива сценки от уестърни. Аз лично нямам нищо против да си дам всичките сметки, всички квитанции, разписки, но е, едно разследване е много важно как точно се провежда те могат да разследват е, на базата на документи, могат да разпитват е, или да говорят с е, депутатите, могат да ги поканят при себе си в техните кабинети. Защо трябва да влизат в офиса на депутата? Това не разбирам, така чисто технически. Да допуснем, че съм получила документ от някого и че този документ е важен мога да работя с този документ. След това Олаф се опитва да се здобие с този документ и иска да получи достъп до кабинета ми. Това би засегнало работата на депутатите в много отношения – продължение на много години Олаф се намесваше, осигуряваше си достъп до кабинета на депутата с неговото съгласие. Какво се прави в такива случаи? Прави се копие на хард диска. Господин Итала, поправете ме, ако греша. Но на този хард диск се съдържа информация и за други депутати, т.е. засяга се и работата на други депутати. В случая депутатите трябва да бъдат защитени, трябва да бъде защитена тяхната работа. Това въжи и за колеги, чието политически възгледи не споделям може да се гарантира в такъв случай достъп до всякакви документи, включително и трудови договори. Не може Олаф да прави проверка по отношение на асистентите. Няма такива правомощия за проверка дали асистентите са в кабинета и работят. Такава проверка може да се направи чрез служебните карти. Така, например, като бяха използвани служебните карти, бе установено, че някои служители на депутатите са работели в държавата членка в столицата, а не тук. А що се отнася до случая Geld for uh, Amendments, пари срещу изменения, то според мен тук няма правомощия Олаф. Не знам изобщо дали един такъв случай спада към правомощията на Олаф. Имаше в този случай решение на Национален съд и съответни изменения в националното законодателство. Решена съм да гарантирам защита на работата на депутатите, ще трябва също така и да се работи срещу нези, които се правят тук на дребни измамници. Но срещу тази категория Олаф може да се намеси, като си изиска достъп до документите, които изпращаме на администрацията. Не би трябвало обаче да си, да изисква достъп до кабинетите на депутатите. Трябва да има равнопоставеност на страните. Не бива да настъпват промени в този баланс. Въпросът е сериозен, според мен – Имаше един конкретен случай, в който администрацията на парламента беше излязла с искания. Тогава съветът каза не, вероятно сега също ще каже не и бих искала да знам каква е цената, която трябва да заплатим ние. Няма да сме готови да заплатим всяка цена. Доколкото знам, има споразумение между парламента и ОЛАФ. Има действащо законодателство. Понамаля малко напрежението в това отношение, но може би господин Итала може да каже нещо повече за разследванията, които се водят срещу депутати. Как те протичат в момента и кои са според вас правилните действия в това отношение. Не би ми се искало да се правят копия от хард дисковете в кабинетите ни, тъй като тези хард дискове съдържат данни и за други други депутати. Господин генерален директор. A... Благодаря ви. Наистина въпросът е политически. Аз разбрах, че има такива примери от миналото, но миналата година Олаф не е влизал в ничии кабинети, ние сме канили определени хора да разговарят с нас в нашата служба въз основа на документи. Аз разговарях с главния секретар господин Клаус Веле за работните процедури на ОЛАФ и на парламента. Не съм сигурен, че има нужда обаче от изменение в самия регламент, защото ми се струва, че текстът не е достатъчно ясен. Не се разбира ясно, че става дума само за самия кабинет на депутата. И не е изключено да се изтълкува по начин, който показва, че едва ли не не може никой да бъде разследван. А вие знаете, че има множество случаи на измама. Следователно, би трябвало, ако искате този текст, да е пределно ясно, че става дума само за изключване на кабинетите, но не и на документите. Не съм сигурен обаче. Ако Парламентът заяви такава позиция пред съвета като институция, ще трябва да се има предвид, че това е политически въпрос и самото изменение трябва да бъде изключително ясно формулирано, докато така както го чета не ми се струва ясно. Um Благодаря ви за тази препоръка. Ще доизясним формулировката за да стане ясно какво наистина имаме предвид. Онова, което предприемаме в момента е единствено по рода си до този момент. Не е имало такива опити в миналото, затова и трябва да сме колкото се може по-ясни. Вчера мой сътрудник разговаря с представител на Олаф В моите предложения се съдържа и въпросът за това в рамките на какъв срок трябва да отговори ЕПО, ако се отправи запитване от ОЛАФ. Комисията предвижда само няколко дни, но вероятно ще е нужно на ЕПО повече време. Аз заличих срока от текста, но може би в бъдеще би било добре да се въведе срок. Ще внеса съответното изменение. Благодаря ви и ще се опитаме да свикаме заседание заседание на докладчиците в сянка. Докладчиците в сянка трябва да ми кажат кой е най-удобният за тях момент, кога ще бъдат готови. Ще трябва да се опитаме по-нататък да работим колкото се може по-бързо. Но благодаря ви за разискванията. Резултатът, който ще постигнем, ще е много важен с оглед на по-високата ефикасност на работата на ОЛАФ, постигането на по-добри резултати. Не искаме да се налагат измамниците, искаме да се наложи правовата държава. Но правовата държава, за да постигне успех, трябва да работи и в съзвучи с законодателството. Благодаря ви, господин генерален директор, за участието. Ще продължим да поддържаме тясна връзка с вас и екипа ви. Точка 7 от дневния ред командировка на комисията ни в Словакия. Ръководител на делегацията бе колегата Вон. Аз бях блокирана във Варшава на път Сакозиче. Благодаря на господин Вон за работата му и благодаря и на всички, които са участвали в това важно според мен пътуване. Господин Вон, имате думата, за да ни представите доклада. Uh, благодаря. Аз също искам да благодаря на всички, които участваха в делегацията. Благодаря на колегите Томас, Клод, Иван. Благодаря, че бяха на тази мисия. Винаги, когато има делегация на Комисията по бюджетен контрол, се работи усилено. Има много голям интерес в Словакия. Имаше такъв интерес от страна на медиите. Разбира се, ние отидохме след ужасното убийство на журналиста – и неговата годеница, журналист, който е разследвал и измами с европейски фондове. Имаше голям интерес. Вие, госпожо председател, нямаше как да присъствате. Трябва да ви кажа, че фермерите ви чакаха, бяха се подготвили с банери пред големите ферми, на които пишеше «Помогнете ни, госпожо Гресле». Може и те да са били причина за проблема ни, но така или иначе ние работихме заедно много интензивно, три дни. Срещнахме се с фермери, всъщност трите групи фермери, с които се срещахме, искаха да разговарят с нас по-отделно, не искаха обща среща. Макар, че имаше едно общо послание, техните оплаквания са едни и същи. Основното оплакване е, че не могат да кандидатстват за преки плащания, защото за тях кандидатстват големите дружества и успяват да оберат преките плащания на Европейския съюз. Също така говорихме за това, че фермери биват заплашвани, че има политическо насилие. Видяхме снимки, различни доказателства за това. Имаше един млад фермер, който беше много развълнуван. Той взе решение да бъде фермер. Но заради проблемите с преките плащания не може да си осигури прехраната и трябва да ви кажа, че той ридаеше пред нас. Основният проблем се оказа дублирането на заявките. Имаше и други проблеми. Споменах заплахата на фермерите и нещо свързано с това ролята на полицията – не се предприемат достатъчно действия срещу източниците на насилие и извършителите на нарушения. Има подозрения за връзки с правителствени среди и фирми за сигурност. Казва се също така, че прокуратурата не обръща внимание и че няма достатъчно сериозни наказателни разследвания на тези измами. Що се отнася до разплащателните агенции, те също са на страната на големите компании – което разбира се е за сметка на малкия селски стопанин. Разплащателните агенции, освен това, се оказват, че не изпълняват решения на съда, дори когато има такива решения в полза на дребния фермер. Нещо друго, което трябва да спомена. При спор фермерът би трябвало да се обърне към съда, но ни обясниха, че всичко това е много трудно, защото делата се бавят понякога до 3 години и междувременно фермерът не получава доходи, не получава плащания и фалира. Това беше много сериозен проблем разплащателните агенции всъщност би трябвало да са имали правомощията и отговорността да могат да съберат доказателства и да знаят кой е истинския кандидат за помощи, а не да вземат решения, които след това да трябва да се успорват 3-4 години в съда. Нещо друго, ролята на правителството – Принципно фермерите казаха, че правителството не им обръща внимание и не иска да разговаря с тях за проблемите им. Ние освен това разговаряхме и с представители на подаващите сигнали, с някои НПО. Говорихме за общото положение в Словакия. Разговаряхме и с прокурорите – Говорихме за това ужасяващо убийство, но също така и за наказателните преследвания при измами с европейски фондове. Имахме трудна среща с генералния директор. Той първоначално не искаше да отговаря на въпросите ни. След това зае отбранителна позиция – и каза, че няма проблем с самата разплащателна агенция. Срещнахме се и с министри от правителството. Трябва да кажа, че малко бяхме изненадани, защото госпожа министра ни каза, че не знае защо ние сме в Словакия и изобщо каква ни е работата там. Така че ние трябваше да обясним каква е ролята на Комисията по бюджетен контрол, да кажем, че има проблеми и че се търсят решения. Имахме също така и пресконференция, огромен интерес с много журналисти. Като на мен ми се искаше накрая да формулираме и препоръки не просто да си тръгнем. Стори ми се много важно да се направят такива препоръки. Уважаеми колеги, вие ще видите какви са нашите препоръки. Те са включени в доклада. Смятаме, че фермерите би трябвало да работят много повече заедно, а не в отделни групи. Така ще се чуе гласа им, когато са обединени. Също така би трябвало да има чуваемост, да се решават техните проблеми, да се избегнат двойните заявки при плащанията в селското стопанство, това дублиране. Също времено ми се струва, че и разплащателната агенция може да направи много повече, а не накрая делата да трябва да стигат до съда. Нещо друго, което препоръчваме е да има законодателство за поземлената реформа, защото това засяга милиарди парцели, парцели в Словакия. Понякога те са много малки и е много трудно също така да се установи собствеността върху земята но това е важно за плащанията. Също така предлагаме да има регистър на собствеността при отдаването под аренда. Като би трябвало тук да се включва и някакво доказателство а, за правото на собственост. Така ще се решат поземлените спорове. И накрая би трябвало да се предприемат действия в защита на върховенството на закона в Словакия. Би трябвало да се подобри работата на прокуратурата и на полицията. With some of these uh, very difficult uh, situations. Those were the recommendations. We did send the report out. Ние изпратихме този доклад до колегите. Надявам се да бъдем подкрепени. Може би ще чуем какво мислят колегите, госпожо председател, за да знаем дали доклада трябва да бъде променен. Ще разговарям с колегите, които искат промени. Благодаря ви. Колегата Ждеховски. Благодаря ви, госпожо госпожо председател. Аз също искам да благодаря на Дерек Вон за това, че пое ръководството на мисията. Мисията беше много тежка. Вие ни липсвахте, госпожо председател. Жако, че си изпуснахте полета, но Дерек беше изключително обективен в хода на мисията. Той наистина се опита да изслуша всички заинтересовани страни по всеки проблем и за това и трябва да му благодаря. Той вече описа някои от явленията, на които се натъкнахме. Аз искам да добавя нещо малко по-различно. Самият аз се интересувам много от селско-стопанската политика и корупцията в Словакия – няколко години работя по този проблем. Освен това разбирам словашки и е, в това отношение можех да направя доста повече от други членове на делегацията. В рамките на една година това е третото посещение в Словакия, от което става ясно, че Европейският съюз приема корупцията в Словакия много сериозно. Дерек спомена, че има доказателства за упражняване на натиск върху фермерите, заплахи, насилие. Освен това, фермерите биват наказвани, ако посочат някаква измама. Трябва наистина да обърнем огромно внимание на този проблем. Например, Има доказателства, че някой е посял жито, но друг го жъне. Ако първият фермер каже как смееш да събираш моето жито, то първият фермер се оказва арестуван. Ние разполагаме с всякакви доказателства, но полицията не се интересува от това. В Словакия има и друг проблем. МСП не могат да получат субсидии. Когато се стигне до края на периода, би трябвало да се обяви тръжна процедура. Това направихме и ние в края на периода и две от големите компании започнаха да изкупуват земя. След като нашата делегация обясни, че ние сме получавали десетки имейли с оплаквания и също така обяснихме, че сме се срещнали с фермери и стъкнахме, че те говориха за корупция, за неразследвани престъпления – за това, че е имало търгове, например като този в Комарно, за нова канализационна система. След като се е изградили, само две години по-късно се е оказало, че тя е по-лоша от старата. Но ние трябва да покажем, че не сме зъб тигър, че трябва да разследваме, че това, което се случва в Словакия, ще има своите последствия. Също времено, както каза и Дерек, ние се убедихме, че нашата делегация не беше добре дошла. Трябва да кажа, че за първи път съм член на делегация, към която се обръщат по този начин членове на правителството. Това е много жалко. Освен това, нека ви напомням, поводът за посещението, убийството на журналиста и неговата годеница, в това няма нищо нормално. Трябва да се изтъкне, че Европол поне помогна при разследването и задържането на извършителите. Бих искал докладът да се разшири, като се включи акцент върху поземлената реформа. Тя трябва да бъде приключена. Не може 100 квадратни метра да са собственост на 40 различни собственика. Това е измама. Отношенията между фермерите и обществената администрация. Тук има пълна липса на доверие. Аз бих искал те да седнат на масата и да разменят мнения, за да може да се намери някакъв изход от ситуацията. Това, което чухме от фермерите и от селско-стопанския министр, показва, че няма диалог. На трето място би трябвало, когато се правят инспекции, да се проверяват консултантите като трети страни. Много често те получават прекомерни суми или искат подкупи. Това трябва да се разследва. На четвърто място Олаф трябва систематично да проверява тъй наречените инвестиционни придобивания – на селскостопанска техника. Тук също цените много често се оказват нереалистични. Не може един трактор в Австрия да е 100 000 евро и същия трактор да струва 180 000 евро в Словакия. Това е нелепо, но виждаме много такива случаи. Виждаме също така закупуване на камери и техника, която би трябвало да извършва наблюдаване за възможна вреда от пожар. Но говорихме за това, че някой иска да запуши устите на фермерите. И трябва да ви кажа, че когато те разговарят с нас и ни дадат информация, още на другия ден им правят проверка. Това ми се струва прекалено. Може да има и друго обяснение, но аз се съмнявам. Освен това, някои фермери са имали такива проверки през декември, които обаче продължават и до сега и те не могат да получат никакво финансиране в резултат на това. Стана дума и за незаконно присвоени субсидии. Например, не може да се дават селско-стопански субсидии за паркинги. И накрая, самата система от субсидии в Словакия трябва да се промени – защото в момента атмосферата е такава, че малките и средните не могат да получат нищо. Всичко попада в ръцете на много големите компании, които са, разбира се, много малко на брой. Госпожа Шмидт, благодаря. Много бе казано до сега. Дерек Вон отлично се справи с задачата си на ръководител на делегацията, въпреки че госпожа председателката наистина ни липсваше. Дерек, много любезни са формулировките в доклада ти. Ако го бях изготвила аз, щях да съм доста по-категорична. Като цяло мога да кажа, че не бяхме добре дошли в Словакия. Като че ли нагласата бе защо отново са тук? Съвсем наскоро тук бе делегация на парламента. Разплащателната агенция на селското стопанство пък се опитам да ни обърка с огромния обем информация, която ни предостави. Бе представен всеки отдел от тази агенция като Съответният служител носеше планини от документи. Опитаха се с това да ни впечатлят, но не им се отдаде. Освен това, присъстваше на една от срещите и представител на службата за връзка на Европейския парламент. и като че ли през цялото време наистина се страхуваше, като че правителството го беше заплашило, наистина не успя да установи връзка този служител. От една страна, разговаряхме с селскостопанските производители. Те изложиха своите със сигурност напълно легитимни искания – Разговаряхме също така и с представители на правителството. като имаше един служител, който присъстваше, но през цялото време не си отвори устата. Може би сега ще ни стане ясно какво точно си е мислял. Доколкото разбрахме, Документите за разпределянето на парцелите се обработват не от Министерството на селското стопанство. Обработката им се възлага на външни изпълнители. Успяхме да се запознаем с един служител на Делойт, например, който работи за Министерството на селското стопанство. Попитахме го защо се е съгласил да слезе от заплата от 5000 евро нето на 2000 евро нето месечно. Каза ни, <clears throat> опитът, който събирам тук в това министерство, ме компенсира за това. През цялото време бяхме с впечатлението, че се опитват да ни водят за носа, да завуалират истината. Затова мисля, че в доклада трябва да се съдържат много по-категорични формулировки. И какви всъщност могат да са последиците от едно такова посещение? Този въпрос трябва да обсъдим. Не може да отидем на място, да установим всичко това и след това да няма никакви последици. Аз съм от страна нетен вносител в бюджета на Съюза. Не можем да допуснем нещо такова в никакъв случай не бива да се стига до такива явления. Мисля, че трябва наистина спешно да обсъдим въпроса и трябва да сме достатъчно смели да назовем нещата с истинските им имена и да има последици. Господин Стефанец. Благодаря. Трябва да кажа, че Работата, която е извършена е похвана. Тази делегация имаше трудна задача, но много важна за фермерите от Словакия. Искам да обърна внимание на нещо, което и вие казахте, а именно посланието на правителството беше, че не е ясно защо изобщо има такава мисия. Но една седмица след заминаването на делегацията, Любица Рушкова, бивш депутат, беше обвинена в измама с европейски фондове. Тя се е занимавала с селско стопанство и всъщност много от древните фермери се бяха оплакали от нея. Следователно беше направена някаква стъпка – важно послание, но съм съгласен и с колегата Том Мъж. Много от фермерите, които се срещнаха с нас, се чувстват като престъпници пред държавните институции, защото тези институции са им изпратили проверки след нашата мисия трябва да се каже ясно, че срещите с Европейския парламент не са престъпление и че хората имат право да бъдат субсидирани. За това става дума. Много от фермерите работят, обработват земята си, но не получават никаква подкрепа. 75% от европейските субсидии отиват в големите ферми. които получават над 100 000 евро годишно, докато в Европейския съвет е точно обратното. Проблемът е, че Положението на древните фермери непрекъснато се влушава, защото въпреки, че имат право на такава подкрепа, те не я получават. В словашкото законодателство наистина трябва да се направят промени, но може би и в европейското законодателство трябва да е ясно, че единствено тези, които притежават земята или са я взели под аренда, могат да получават помощи. Нещо трябва да се промени и на европейско ниво, и на словашко, като законодателство. Аз съм съгласен с казаното от Дерек. Поземлената реформа е много важна и словашкото правителство трябва да се ангажира по-активно. Накрая чухме много оплаквания, за които не става дума в доклада, но е жалко да не споменаваме тези оплаквания – Според мен би трябвало да ги имаме предвид и при бъдещата Европейска прокуратура. Ето това са множество случаи, които трябва да бъдат разследвани в европейски мащаб. Струва ми се, че Словакия трябва да бъде поставена под наблюдение, за да има сериозна промяна. Благодаря. Нали Благодаря и аз реших да се изкажа. Наистина съжалявам, че не можах да участвам в пътуването. В Варшава си изпуснах свързващия полет и наистина бях изключително разочарована, тъй като осъзнавах колко е важно да се запозная с ситуацията на място. Благодаря ви за това, че много добре ми я изложихте. Имам един въпрос към представителката на ГД Селско стопанство. Какви изводи си извадихте вие от това пътуване? Вие също участвахте. В оранжево са оказани сумите над 100 000 евро. През 2005 делът на тези суми е бил 30%, а сега, около 10 години по-късно, над 70% от изплащаните суми са над 100 000 евро. Това е най-сериозната липса на равновесие в Европейския съюз. 7% от всички бенефициенти получават 70% от плащанията. Има явно някаква нередност. Въпросът ми към представителката на комисията е какво трябва да се промени в европейското законодателство, как подхождате вие към този проблем, какво предприемате в момента и какво ни съветвате да направим. Постоянно ще поставяме тази точка в дневния си ред. Ще работим и по отношение на Словакия, и по отношение на Унгария, както и по отношение на всички държави, в които смятаме, че има нарушения в ущърп на европейския данакоплатец. Имате думата. Thank you. Uh, thank you, Chair. Yes, I was also sitting here considering uh, what to say, listening to the... Благодаря, госпожо председател. Така обмислихме какво точно да коментираме. Първо, разбира се, благодарности за това, че сме тук. Много интересно беше мисията. Много така бяхме развълнувани от всичко, което чухме там – от млади фермери, от неправителствени организации и така нататък. Това, което аз си извадих като заключение от мисията е, че определено е необходимо да повторим в Словакия. да има и последващи действия. Проектът доклада е съвсем ясен в очертаване на проблемите – също оценяваме високо и изявленията, че делегацията не е в състояние да провери до, до каква степен са верни съответните изказвания направени там. Смятам, че човек трябва да има предвид и това. Що се отнася до обвиненията за измами, там разбира се Олаф е, си върши работата. От Генерална дирекция Агри е, работим за селско-стопанските е, субсидии в тясно сътрудничество с Олаф. Това по обвиненията за измами. Освен това, комисията Добре да има копия от всичко. Ние получихме, делегацията получи много документи, които не са, са стигнали до нас. Ние трябва да ги видиме. Нито Олаф по отношение на обвиненията за измами, нито ние сме ги видяли. Ако искаме нещо да, да работим по въпроса, трябва да ги имаме. Освен това, изводът ни е, че трябва да има и последващи действия за органа за плащане или агенцията за е, разпрощателната агенция. Ако има е, така спор за това кой е наемател на земята или кой я обработва, за нас, е, що се отнася, е, това, което е направила агенцията, е решила да не плаща на никого. Това е проблем за дребните е, стопани. Но в края на краищата решението е да се плаща на големите фермери. Това за нас е проблем. Uh, Like two... Също нека да направим разлика между две неща. Uh, for... Ставаше много за дума за прекомерни плащания. Това са нови явления. До тук ние проверявахме главно директните плащания и двойните заявки за тях. По последното, когато има измама, Олаф разследва, но трябва да видим и как точно разплащателната агенция процедира в такива случаи. 40 такива искания е имало. Във всички случаи очакваме да, да разгледаме и този казус. А що се отнася до проблемите с обществените поръчки, в момента се извършва одит, има и план за действие с Словакия и ще продължим да следим въпроса и ще направим финансови корекции. корекции. Проблеми с обществените поръчки, трябва да се установи дали са въпрос на измама. Тяхната сметна палата вече е разгледала случая. Ние също установихме, че има проблеми, т.е. сме наясно, че е, тук трябва да из, осъществяваме непрекъснато наблюдение и мониторинг. В Генерална дирекция Агри оглеждаме системите за мониторинг и контрол. А, Измамите се разследват от ОЛАФ. Ние естествено работим с тях в много тясно сътрудничество за обмен на информация. И всичко, което сте получили като сигнали по мисията, ще ни помогне. Трето, което също коментирате в доклада въпросите за е, поземлената реформа. Много трудно това не са неща, които ние може, по които можем да работим от страна на комисията. Можем да упражняваме натиск на политическо ниво, е, когато има е, проблеми така наречения референтен пакет е много парцел, извинете, когато има много собственици и не е ясно кой какво притежава, там има проблеми. Другия проблем са договорите за аренда. Доколкото разбираме, хората може би в някакъв момент си мислят, че имат договор за аренда и го показват на разпощателната агенция, но се оказва, че и друг има такъв отговор и е, ако агенцията не може да реши, Националния съд трябва да се произнесе. Um, а пък е, остава и една сива зона, която не е ясно по отношение на случаи, разгледани от националните съдилища, къде е точно съправомощията на ОЛАФ и къде са правомощията на системите за контрол и е, менеджмент. Ще продължим да работиме с словашките власти. И, а, да, що се отнася до разпределенията на, плащан... на преките плащания? Distribution of direct payments you are showing, the distribution of това разпределение е всъщност разпределение на направените плащания, които вие показахте. И ако големите фермери, които притежават земята, от 2010 ще видите именно, че те получават повече не защото са по-големи, а защото а, имаше а, е, така момента на а, постепенното въвеждане на, на директните плащания. И за това, ако имате повече земя, ще получите повече на хектар и затова големите получават повече. Това е обяснението но във всички случаи е ясно, че в Словакия и в Чехия има този тип разпределение, което е различно от останалата част на Европа. Но във всички случаи трябва да се огледа цялата реформа на директните плащания – което е, се опитва да направи комисията в предложенията си след 2200, т.е. да сложи е, таван на директните плащания, за да не се получават огромни суми и да е, започнат да намаляват тези плащания. Комисията го заяви това като цели. Тоест има и политически акцент върху целият въпрос с разпределението на преките плащания. До тук зле. Има нещо, което много ни тревожи. Не разполагате още с документите, ще ви ги предоставим. Но на всеки 4 години искаме от вас да получаваме писмо, в което ни уведомявате за последващите си действия. Искаме да продължим работа, искаме да продължим да продължите работа и вие. Така че сега, след три месеца, бихме искали да знаем какви са били последващите ви действия и докъде сте стигнали с разговорите. Добре ще е да имаме такава обратна връзка от вас. Ще разпространим документа, който ще изготвите сред всички. Има нещо, което ме притеснява. Става дума за европейски средства. В някои държави членки се създава нещо като аристокрация – прослойка от обществото, която разполага с големи суми от европейския бюджет. С тези суми тази прослойка си купува влияние. Има и още нещо тревожно. Националните политици си гарантират влияние, като изтласкват от пазара дребните производители. Защо не се въведе нова система за парцелиране. Има такива възможности в държавите членки. Не би го нарекла поземлена реформа, прекалено гръмко е това, но е възможно да се въведе нова система за парцелиране. Тя ще отнеме около 20 години, но си заслужава. Мисля, че ако се въведе, ще има подобрение. Заслужава си, тъй като са замесени европейски средства. Господин Ждеховски след това още веднъж комисията. Съвсем накратко искам да взема отношение по онова, което казахте. Ще се изкажа на чешки. Първо, след като ние направихме посещението, започна процес на обединяване на земетелските производители. Т.е. няма да има толкова разпокъсаност, за колкото вие коментирате в препоръките. Вероятно, те ще създадат повече от една организация, но във всички случаи ще имат такива и ще действат. После ние получихме информация за около 120 случая след нашата визита. Мисля, че ще мога да ги опиша до някъде с, с, с така, пояснение на английски, ако комисията е съгласна. В рамките на две седмици можем да им ги предоставим заедно с документите, които получихме по време на посещението си за да може комисията и ОЛАВ да ги разгледа. Направихме известен подбор, защото считаме, че има случаи, които не са случаи на, и на измама или документите не са толкова сериозни. Но има 60 конкретни случая, които трябва да се разгледат. И от е, документите, с които разполагаме, се вижда, че има системни нарушения в е, обявата на е, обществени поръчки, при получаването на директни плащания или инвестиции и други. Госпожа Бархман ще получи тези документи. Имате думата. Е, Благодаря ще намерим хора, които да ползват словашки, ако е необходимо. Във всички случаи е много полезно. Ако ни изпращате случаи с обвинения за измама, единственото, което ние можем да направим е да ги препратим на ОЛАФ. Ние не можем да правим разследвания. Казвате, госпожо Гресле, до тук зле. Не мисля, че е така. Имайте предвид, че обвиненията, които бяха отправени, бяха и за измама, и за корупция. А, това не са неща, които моите аудитори могат да разследват. Това е в е, прерогативите на ОЛАФ. До момента е, това, което ние сме получили като жалби, свързани с измами, ги препращаме на ОЛАФ. Вероятно всички такива жалби за измами или за неработеща система за, за контрол и мониторинг, понякога те съвпадат. Ние разглеждаме проблемите с контрол и мониторинг. Наясно сме, че има такива. Включително сме наясно и с проблемите с корупцията. Има план за действие. Е, за преките плащания, следиме е, системите за мониторинг и контрол. А що се отнася до върховенството на закона, публична, е, прокуратурата, дейността на полицията, Държавния поземлен фонд, който притежава 20% от земята, доколкото разбирам как те я отдават под аренда, това не, ние не можем да се произнасяме за това кой получава контра... договор или не. Става дума за политически проблеми. В доклада смятам, че нещата се отразяват много добре. И като кажа, че ние е, следиме въпросите, нека да коментирам, че изключит... беше изключително полезно моето участие в мисията, защото по този начин се получават директни впечатления. Ние продължаваме с наблюдение на системата за контрол. Благодарим ви с удоволствие. Ще четем редовните ви доклади. Колегата Вон. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на колегите, които присъстваха. Благодаря и на секретарията за подкрепата. Благодаря и на Владислава, отговорника за връзка, която беше с нас в мисията. Много полезно беше. Опитвам се да разбирам езика, но не ми е толкова лесно. Е. Няколко колеги тук коментираха за отношението на правителството и властите на Словакия. Не винаги бяха приятни. Ние се опитвахме да разберем защо земеделските стопани се чувстват пренебрегнати. Нека да сме наясно обаче, че има промени, които са добра новина. Ето това, което ни казвате, че те се опитват и да направят организации, за да говорят с един глас, това също е добре. Тоест има въздействие нашата визита. А що се отнася до препоръките, тук чухме и други предложения. Някои от тях са включени в препоръките, особено темата поземлена реформа. Другите са обърнати към бъдещето за регламента, за реформата на ОСП, за таваните стойности. Може би има неща, които можем да променим в препоръките. Примерно това, което се коментира за прекомерно високите цени за техника, разследванията на фермери, които са, са се оплаквали, това трябва да се проследи. А, и факта, че а, огромна част от плащанията отиват в големи е, ферми, както показа председателката. Много а, полезно е това, което каза и комисията, че в бъдеще трябва да има последващи действия, особено по отношение на разплащателната агенция – за да се мисли какво може да се подобри, да следиме подобряват ли се нещата или не. Това разбира се ще се случи в следващия състав на парламента. Но, примерно, ние, докато бяхме на мисия, дадох, ни получихме известни данни. Ще Раз... Ние бяхме чули вече за тези проблеми, но естествено, колкото повече доказателства и данни имаме, толкова по-добре е, за всички е, жалби. В препоръките ще отразим всичко това и госпожо председател, с удоволствие ще се срещна с всички е, депутати, които лично, които имат е, отношение към текста. Благодаря ви, благодаря ви за работата. При всички положения ще продължим да следим случващото се в страната. Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Тук става дума за член 143 от финансовия регламент. Зад него се крие базата данни ЕДЕС на английски система за ранно откриване и отстраняване. Става дума за отстраняване на стопански субекти, които са извършили корупционни действия в ущърп на Европейския съюз. Тази база данни бе създадена благодарение на работата на нашата комисия. Дълго се борихме за нея. Претърпявахме поражения, включително и пред Европейския съд. Последната формулировка е предполагаемо удовлетворяваща за всички. Сред нас е господин Пенейра. Той е председател на инстанцията, която предстои да вземе решение за тази база данни. Бивш член е на Сметната палата. Добре дошъл, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Действително, преди 5 години е, бях тук в е, парламента. Сега вече е председателство на съответната е, институция. Е, системата ЕДЕС е, има отношение към финансовия регламер. Една значителна част от финансовия регламент над 12 члена се е посветена на тази тема така едно 15 на страници с правила, които регулират нашата дейност. Ще се опитам да обясня. Малко е сложна тематиката. Е, je dois dire que l'amélioration qui résulte du règlement financier de 2018 Последиците от е, регламента за нас са много важни, много по-изчистен, ясен е текста, много ни улеснява живота, в смисъл, че а, е, имаме а, е, раз... правомощия за разследване, за изслушване на операторите. Там имаме и удължен срок, защото съответните лица имат право да изградат своята защита. От януари тази година имаме правомощия за проверяване на вътрешни нередности на финансирането, ако има такива извършени от която и да е агенция. Тези правомощия са централизирани и междуинституционални. За момента не сме ги използвали, но смятаме, че е, е положително това развитие, защото сме в унисон с член 197 от регламента. И е, що се отнася до въпросните лица или органи, които присвояват е, или злоупотребяват с средства, кои, и които потенциално подлежат на съдебно преследване, има два случая, които не се препоръчват. Е, това е тези, които са в състояние на фалит или при нарушение на социални права. Тук е, има изключение. Може би имате резерви в този случай, но нещата стоят така. Една друга това са двата случая, в които имаме правомощия. После, когато оператора е, е свързан с е, сериозната престъпност или големи е, престъпления. Има изброен списък на различните случаи. Ние имаме възможност да контактуваме с тези лица, за да решаваме какво може да се, е, как може да се е, процедира. Също е, взаимно свързани предприятия, които дават възможност за дейности за избягване на дана, плащане на данъци. В тази област работим от дълго е, години и мога да ви кажа, че програмата е гигантска в това отношение. Ние не можем да се занимаваме единствено е, с е, казуси, които не са се случили. Можем да ги разглеждаме едва когато вече те са факт. Ако е, има е, преследване на подобни взаимосвързани предприятия, освен това, ако се счита, че едно такова предприятие е създадено умишлено за избягване на плащане на данъци, там се прави разлика между е, различните типове предприятия. После е, лица, които са извършили сериозно професионално нарушение, било то от нарушаване на морални норми или е, регулаторни такива. За нас е, е най-интересно проблемите с хора, които имат нарушения, свързани с поведението, с репутацията, и примерно тежко или сериозна небрежност. Използваме малко по малко различните възможности за лица, които да речеме са участвали в даване или получаване на подкупи това е, са единствените разпоредби, които, посредством които можем да, да разследваме тези неща. Има а, хора, които систематично се опитват да избегнат а, преследване, е, сменят си адреса, а, е, фалсифицират класифицират си електронните данни и ние, най-общо казано апарата, не можем да ги е, уведомим и не можем да действаме. А те, когато не са уведомени, нищо не може да се направи. Това може да се проточва с е, години. После, е, другото явление е сериозни професионални нарушения – има ясни разпоредби аз лично не знам, поне за комисията съм запознат, не знам дали такива разпоредби има подадени и на другите институции. всяко, всеки опит да скриете самоличността си също се отнася към подобни подобен вид нарушения. Ако тук се разглеждат и казусите на използване на служебни компютри, примерно, които са използвани за присвояване на средства или за скриване на самоличност. Нашата информация идва от одити, от дейности на ОЛАФ, от доклади на Сметната палата, не че има много, но разбира се, винаги може да се отиде и по-далеч. Това са класическите случаи, професионални нарушения и нарушения на договорни задължения – Аз ще ви говоря за компетенциите, с които разполагаме и тези, които са се облагодетелствали от европейски фондове. Дали вашият партньор е комисията или някаква друга агенция, обикновено е комисията, но може да бъде и друг делегиран орган. Може да е сметната палата, Съда на Европейския съд, Европейската инвестиционна банка, ако има някакъв проблем с сграда, примерно, тогава трябва да се премине към компетентност, която е надинституционална или междуинституционална. Като обикновено генералната дирекция в комисията – е тази, която е адресирана. Сигналите не се подават пряко към нас. В този случай комисията има такава институционална роля. Освен това, разбира се, ние сме независими, тъй като председател съм аз, но ние сме абсолютно безпристрастни. Имаме заместник-председател, която е бивш член на Сметната палата, така че ние сме принципно независими и от нас се изисква да бъдем независими. времено имаме представители и на различните отдели. Служебно е представен и директора на ГД Бюджет. Имаме и негов съместник, госпожа Виктория Дази и господин Груевски, който замества Оливия Дантуа, главен секретар в комисията. Може би трябва да обясня как работи групата. Ние бяхме създадени след указа планета. Принципно в този случай един адвокат беше решил, и то много умно, че това са правоохранителни операции. Ние участваме в такива административни процедури с правоохранителен характер. Бяхме създадени с този довод. Би трябвало винаги да се зачитат правата на отсрещната страна, независимо кой може да се окаже обвиняем. Всеки има право да бъде уважаван и да въжи презумцията за невиновност. Ние сме сезирани по административен път и след това предаваме информацията нататък. Обикновено ни се казва, ето тук има такова подозрение, след няколко часа ще ви подадем допълнителна информация. След това ние провеждаме заседание. Много са ни скромни ресурсите. Ние сме в сградата Бредел. Провеждаме първото си заседание, за да анализираме информацията, да видим какво се прави и каква е правната квалификация защото ние трябва да вземем решение в отсъствие на съдебно решение и това е много деликатна тема. Обикновено може да се наложи и да изчакаме, за да видим какъв ще бъде резултата от дадено разследване. Но в този случай ние не сме съд, ние трябва да си свършим работата – Разглеждаме правната квалификация и сега имаме 15 работни дни. Преди бяха 10, сега са 15 или 3 седмици, за да може от срещната страна да се защити. Това е срокът, който Съда на Европейския съюз дава на обвиняемата страна. И тук не става дума да се работи напълно анонимно, а за това съответното лице да бъде третирано справедливо. Ние говорим помежду си, разменяме мнения и изготвяме проекто препоръки. времено в последно време виждаме доста стопански оператори, които използват процедурата и успяват да се защитат. Например, в края на декември имахме документ от 30 страници с 100 страници приложения. Като успяхме да вземем решение на 8 януари и това много улесни работата ни. Трябва да кажа, че резултатът не е лош за орган, който е, е съществувал по-малко две години до сега. Тук опираме и до основни права. Хората са прави да се оплакват. Разбира се, Знаем какво се случва, пращат се СМС и никой не отговаря, пращат се писма, никой не отговаря и накрая се стига до самоубийства. Но какво правим ние? Нашата цел не е да възстановим загубените пари на Европейския съюз. За това има други органи. Това, което е нашата задача е да сме сигурни, че тези, които са причинили вреда и които са откраднали от европейските пари или предстои да го направят, трябва да бъдат идентифицирани и наказани. Това е нашата задача. И какво правим? За да възпрепятстваме такава вреда, решаваме, че този оператор трябва да бъде временно изключен за 3 месеца или за 3 години като бенефициер. Също времено, що се отнася до наказателни мерки, Нещата са по-различни. Аз не съм сигурен, че ако някой бъде наказан с това да плати 3 до 4% от получената сума, това ще бъде по-лошо, отколкото временното му изключване. Защото ако 3 години той не може да получава тези суми, това означава пълна ликвидация на предприятието, докато заплащането на определена сума е нещо, което може да се договори. И това, което е много лошо за съответните лица е оповестяването на техните имена. Това е позорния стълб. Така и града и света разбира, че еди кой си не е много за препоръчване. Поне в моята страна има такава процедура от доста дълго време насам. Това не е нищо ново, но в други страни няма. И за това моментът е много деликатен. Ние обричаме хората на това имената им да бъдат оповестени един месец след вземането на решение, за да им се даде възможност да реагират. И накрая Ясно е, че трябва да има баланс при санкциите, защото обикновено винаги се иска максимума да се пусне кръвта и да се каже, но трябва да има баланс. Например, имаше един фермер, който отглежда коне и който е откраднал 16 000 евро. Това, което е много по-лошо обаче е опетнената репутация. Това е много неприятно, защото в съответните среди се знае, че еди кой си е нанесъл вреда. И от тук и въпроса дали искаме да работим с него, дали не и така нататък. Освен това, имаме и корективни мерки, Понякога се случва спонтанно един оператор да преустанови такива вредни практики, но ще спра до тук. Единственото, което мога да кажа е, че решението се взема от правна гледна точка. времено, имаме и много важни условия за валидиране на това решение. Ако те не са изпълнени, решението ни се обявява за нищожно, защото не е бил консултиран парламент. Благодаря ви за много интересното ви изказване. Аз имам въпроси, свързани с случаите – колко са вашите агенти в групата за сериозни нарушения и също така колко са случаите в базата данни ЕДЕС до сега. Parce que euh, le, la gestion de la base Управлението на базата не е моя отговорност, но имаме около 31 препоръки. Като ние започнахме работа края на 2016 година, доста извършихме. Освен това имахме и една пауза, която беше доста дълга, но имаме 31 препоръки сега ще потърся с какво разполагам. Повечето от тях са свързани с неизпълнение на договорни задължения. Мисля, че имаме 6 случая с тежки нарушения – Разбира се, тежкото нарушение е нещо, което е класически случай в правото, но пак казвам 31 препоръки, които всички са се превърнали в решения с това какво трябва да се направи. Имало и случаи, които са се оказвали недопустими или Сигналът, който получаваме е, че не си струва да се прави разследване. Това е 31 препоръки, по които се работи. Благодаря, аз ще продължа на френски. По ранното установяване, ние трябва да кажа сме ограничени в времето, защото разполагаме с максимум една година от подаването на сигнала. От 2016 година до сега сме имали такива случаи. Ако те не се разгледат до една година, след това отпадат. Но принципно, ако разгледаме всички случаи, които са били разгледани или отхвърлени, може би имаме 40 и няколко такива случаи. Надявам се да съм ви отговорила. Благодаря. Много е хубаво, че сте при нас. Но възможно ли е да получим тази информация в писмен вид, за да остане документация? Благодаря, госпожо. Имате отговора на комисията към парламента по въпросите за измамите. Имате също така и работния документ на комисията от 20 юли 2017 година е първия, другия от 30 септември 2018 година, съвсем актуални документи за 2016 година нямаме, тогава застъпвахме. Там ще получите и много конкретна информация и за средствата, с които разполагаме, инструментите ни, вътрешния контрол. Оперативната генерална дирекция каза, че е имала трудности с това да установи адреса на нашата група. Разбира се, необходимо е да се работи. Освен това, на някой не се харесва това, че са минали няколко години, а не се реагира. Но имало случаи, които много са ме очудвали, като ние се надяваме, че всичко това ще се промени, че ние ще бъдем полезни и че решенията, които се е, вземат, трябва да отговарят на препоръките съвсем буквално. Но, разбира се, трябва да се има предвид и размера. Разбира се, много ви благодаря. Имаме работния документ, и наречения ПИВ. Много ви благодаря. Ще се видим отново след известно време. С това приключва нашето публично заседание. Искам да благодаря на всички вас за присъствието и сега ще ви помоля да напуснете залата, тъй като преминаваме към заседанието при